Протокола от днешното заседание ще бъде предложен на парламента за одобрение в началото на следващото заседание. Ако няма никакви възражения, той ще бъде прият с